con la reunión de la comisión. Добър ден. Продължаваме с заседанието на нашата комисия с представяне на проучване за липсата на данни за риболовните стопанства в водите на Европейския съюз. Знаете, че в един момент гласувахме мандат за извършването на това проучване, за да разполагаме с необходимите научни данни за рибните запаси в отделните рибовни стопанства в рамките на Европейския съюз. Това проучване беше поръчано на един център в Обединеното кралство и копия от доклада са налични в сградата. А сега желая добре дошъл на двамата автори, господин Карл Обриен и доктор Уил Окейн. Лекейн. И им давам думата, за да ни представят а, своят доклад, след което ще проведем разискване с, с членовете на нашата комисия, които биха искали да реагират на тяхното получване. И така, без повече забавене, давам думата на господин Обринин. Okay. <clears throat> Thank you very much. Um... Много ви благодаря. Не, не бихме искали да благодарим на вашата комисия за възможността да изготвим това проучване за вас. То дойде много своевременно предвид научните развития. Проучването се занимава с териториалните води на Европейския съюз и целта е да се представи подробно познание за липсата на данни в е, Европейския съюз, като се обхваща Балти... Балтийско море, както и Средоземно и Черно море. Работата ни се отделят в основни части проучване на научните данни и разглеждане на важна информация по отношение на улова и а, стоварената количество улов от различните видове, както и наличната информация, която позволява класификацията на рибните стопанства, които в момента се определят като рибни стопанства, за които липсва достатъчна информация. Целта на проучването също така беше да се даде критически поглед на бъдещето на научните данни относно този вид стопанства, като взимам предвид новите подходи на ИЦЕС и също така се разкрещат альтернативните методи, прилагани в Нова Зеландия, Австралия, Съединените щати и Канада. Разглежда също така и работата на Регионалната комисия по риболова в Средиземно море. Така че ще ни благодаря за възможността да изготвим това проучване. Представянето ни ще се раздели на 6 основни теми. Какво представлява оценката на рибните стопанства, има ли риб които има недостъг на данни в Европейския съюз, как се изготвят и оценяват тези рибни стопанства, дали може да се промени по някакъв начин тези оценки, какво може да се направи за бъдеще. Искаш да дам думата на Уил, който ще представи шесте отделни теми, след което ще отговоря на вашите въпроси. Добре на всички. Като ви казах току-що, Карл, проучването се занимава с всички тези въпроси много по-подробно. Тук целта ни е да представим най-общо темата, избягвайки излишни подробности на този етап. Първият въпрос е каква е целта на една оценка на даден репен запас, защо ни наплодима необходима този вид информация. Най-общо казано, искаме да разполагаме с информация за, запас, за запасите, за да можем да изготвим рационално обосновани планове за управление. В честно имаме нужда от данни за състоянието на запасите, за да можем да поставяме цели за управление и да се взимат съответните решения за управление, като има прави какво ще бъде влиянието на тези решения върху бъдещото състояние на запасите. Вследствие на това, данните, които са необходими за оценките на рибните стопанства, зависят както са важни както за целите за управлението на рибните стопанства, така и зависят от средства, с които разполагат управляващите тези стопанства. В Европа се взима предвид максимално устойчив улов, който взима предвид смъртността на рибните запаси, както и критерията размера. Основните е, критерии са квотите или ОДО за Балтийско море, съземно море и Черно море. В случая с целта максимален устойчив улов, се използват нови критерии, там където в миналото се използваха различни а, критерии. А в Средиземно море ние критериите по принцип са свързани с а, специални регламенти за ограничение на риболовното усилие, а не на максимален на отдол. До сега бих искал да обясня връзката между нуждите за управлението и изискванията за оценката на състоянието на запасите, тъй като това е много важно да се разбере кои са рибни стопанства, за които липсват данни и какви са вариантите за бъдеще. Отново повтарям, цел... нуждите на оценката определят критериите, които се използват, но е, връзката и е в обратна посока, именно липсата на данни влияе върху видът оценка, който може да се предостави на взимащите решения. В нашето проучване се спираме на оценките на запасите в случаите, когато запасите представляват популации от даден биологичен вид и се определя размерът на този запас въз основа на дадени критерии. Освен това, в даден случай може да се е, да се окаже нужна допълнителна информация за по-общият е, морски контекст, по-общата морска среда, но това не винаги е необходимо и този аспект не е записан, не, не е включен в нашето проучване. Ние се случаваме само върху конкретните оценки на рибните запаси. Най-напред би било добре да дадем а, е, кратко определение на рибни стопанства, за които имам много данни. Според нас става въпрос за рибни стопанства, за които могат да се направят оценки на управленията въз основа на целите свързани и с смъртността на рибните запаси и с размера на запасите, като включва се, се, се използва както данни свързани с улова и разтоварването, така и други биологични критерии, като например размера и възрастта на зрялост на вида, както и други критерии. Така че когато говорим за рибни стопанства, за които има много данни, се използва този пълен набор от критерии. И ако за този вид рибни стопанства се предоставят целият този набор от данни. Рибните стопанства, за които няма банни, данни свързани с смъртността на рибите и е, характеристиките на биомасата, се определят трудни стопанства, за които има недостиг на данни. С други думи казано, не може да се предоставят съвети за целите за управление, което от своя страна ограничава възможностите за взимане на решения, свързани с управлението на дадените запаси. Въпреки това, Смятам, че е прекалено ограничаващо да се разделят рибните стопанства или на такива, за които има много данни, или на такива, за които има липса на данни, тъй като има много различни равнища на данни. Така, например, има запаси, за които има почти, почти има много информация и други запаси, за които почти няма никаква информация. Така че е важно да си дадем сметка, че тук картината не е черно-бяла и че има много степени между а, много данни и никакви данни за дадено, е, даден рибен запас. Оценката за даден запас е, изисква събиране на данни, след което анализ на всички тези данни, което изисква, като целият този процес изисква доста усилия. Може би този, може би не изглежда економически, економически съобразно да се провеждат подобни оценки за всички видове запаси. Дали не е за предпочитане в отношение на някои запаси да се сметне, че могат да се вземат решения за управлението им без да се разполага с всички необходими данни, за да се изготви пълна оценка на съответния запас. В този случай може да се реши, че има достатъчно строги правила за управление за по-малките рибни запаси, ако съществуват подобни правила, прилагащи за по-големи рибни запаси. Това беше накратко определението за богат набор от данни и недостиг на данни за запаси. Сега нека си зададем въпроса дали често се случва да имаме недостиг на данни, на данни запаси в Европейския съюз, дали това е проблем, с който трябва да се занимаем. Ако разгледаме въпроса за общия брой на разтоварвания на видове по всички територии, т.е. Северно-Атлантически океан, Балтийско море, Средземно море и Черно море, се оказва, че в по-голямата част става въпрос за разтоварвания на видове за рибостопанства, с които разполагаме с много данни след което в доклада представяме много по-подробна разбивка. Тук ще ви покажа само някои от основните заключения на този етап. По отношение на теглото на разтоварванията в Северо-Источния Атлантически океан и Балтийско море, където отново се предоставят данни от ИЦЕС, Международния комитет за научно изследване на морето, около 50% от разтоварванията по отношение на теглота стеклото идват от рибни стопанства, за които има недостиг на информация. Но за сметка на това същото равнище е 80% за Средземно море и Черно море. Има известна промяна по отношение на данните за 2011 година за тези два района. Данните се основават на данните предоставени от държавите членки, а голяма част от, от държавите членки не са предоставили данните си за 2011 година, така че не можем да кажем със сигурност дали промяната в стойностите през 2011 година се дължи на промяна в метода на, доку... на предоставяне на данни или на а, самото количество данни налични за този район. Но, както виждате, голяма част от разтоваренията в Европейския съюз идват от едни стопанства, за които има липса на данни. Ако направим по-подробна разбивка, тук предоставям една разбивка, отговаряща на регионалните консултативни комитети. И тук виждаме големите регионални различия по отношение на липсата на данни, в синьо всъщност са представени разтоварванията, идващи от запаси, за които има липса на данни. Виждате, че почти нито един от, разтовар... разтоварванията на улов в Черно море не идва от запаса, за който се смята, че има много данни. Това обаче не дава пълна представа за всички поручвания. Така, например, в Балтийско море има само три рибни запаса, за които има пълн набор от данни, докато в северо в а, други райони има повече поручвания, но има и по-голямо биологично разнообразие и за това се оказва, че осигуряването на по-голям процент оценки за отделните запаси е по-трудно, отколкото в балтийска море, където имаме по-малко разнообразие на видовете. Както вече казах, делът на разтоварванията от запаси, за които има много данни, за които има липса на данни, са представени по-подробно в доклада ни. Съжалявам за лошото качество на диапозитива. А сега по отношение на платните съдове, платни съдове под 12 метра зависи с по-голяма степен на запаси за котима липса на информация. Защото въжи и за а, разликата между гръбначни и безгръбначни. Оказва се, че безгръбначните са особено недобре изследвани, като например различните видове скарити, раци и тъй нататък. Същото въжи и за дъните видове. Въпросът е защо сме свидетели на тази тенденция. Едно една изчерпателна оценка на даден запас изисква данни по редица критерии, като например изхвърлянията информация за запасите по отношение на различните възрастови категории, размерят, изисква се също така биологични данни за нивото на растеж, естествената смъртност, средната възраст на запаса. И когато цялата тази информация бъде събрана, трябва допълнително цялата тази информация да се приложи в един динамичен модел на оценка, който позволява да се постигне пълна оценка и тя да се впише в целите за управление. Ние не се опитахме да направим цялостен анализ на всички запаси в Европа, за да разберем защо има липса на данни. Просто се съсредоточихме в рамките на РКС и за 20-те най-важни видове риба се опитахме да определим причините за липсата на данни всъщност има ограничения и за четирите е, вида критерии, които сме описали тук. Понякога няма информация, например, свързана с изобилието сред безгръбначните, понякога няма информация за растежа на запасите и така нататък, или пък за естествената смъртност. Какво се опитвам да покажа? Че не винаги самата липса на данни води до описването на един вид като страдащ от липса на данни. Понякога целите за управление на запаса просто не могат да се изпълнят поради определени липси. Как се прави оценка и какво е управлението на е, видовете е, риба, които е, са обект на тази липса на данни, за които има липса на данни. Има различни подходи в рамките на ICES или на общата Генералната комисия по рибарство за Средземноморието. Както вече ви казах, има връзка между оценката на липсата на данни и целите за управление на тази липса на данни. без наличие на насоки за управление няма как да постигнем нещо значимо. Съществува нов подход в зоната ICES. Той беше въведен за първи път през 2012 година. ИЦЕС се управлява изключително от Европейския съюз, а ГФСМ управлява Средиземноморието и Балтийско море, където има и крайбрежни страни, които не са страни от Европейския съюз. Вече споменах, че има достатъчно голяма липса на данни и ресурси. Научно-технически и економически комитет създаде една работна група с цел да се създаде възможност за техническа помощ, за предоставяне на ресурси. Всички методи, които се прилагат, са насочени към видовете, за които има липса на данни. В момента информацията, която се дава обаче е свързана най-вече с качеството, а няма информация за количеството по отношение на Средиземно море. В зоната на ИЦС има един по-голям набор от методи, които се подлагат на оценка. Няма да навлизам в подробности, ако прочетете текста отгоре надолу, ще видите, че има различни видове данни и модели, които могат да се прилагат. Например, понякога има модели само за улова, дава се информация за улова. Има различни категории липси на данни и за тези видове липси може да се даде различна информация, различни съвети и помощ. Може да се даде помощ под формата на някакво общо изявление. Когато има данни само за улова, или за изобилието на даден вид, въпреки че не може да се даде точна информация за максималния устойчив улов, може да се даде информация за цялостните принципи на управлението. Моделите за свръхпроизводство са свързани с ограничено количество данни, те могат да дадат информация за максималния устойчив улов, но това е информация, която е обща по своя характер и не може да даде информация за технически мерки, като размера на окото на мрежата, например. При моделите структурирани според възрастта на запасите, може да се даде съвет относно заместващите стойности на максималния устойчив улов. Това са стойности, които представляват биологичното разбиране за състоянието на запаса. В този случай може да се даде информация и съвети относно управлението на максималния устойчив улов. Искам да подчертая, че може да има постепенно увеличаване на информацията, която се предоставя в зависимост от целите на управление. И е, следва да приложим просто една е, обикновена логика, за да видим, че може да се използват други принципи, а не само максималния устойчив улов. Какво точно се използва, за да се вземат решения за управлението на тези запаси, за които има липса на данни. Преди 2012 година ИЦЕС не даваше количествена информация. Просто и се сказваше дали е, има свръхексплоатация на определен запас или не и се даваше консултация относно нивото на общия допустим улов. От 2006 година насам комисията прави годишно изявление, в което се определят правилата за определяне на ОДУ, за унези запаси, за които има липса на информация. Този подход може да бъде определен като следване на, на формални прагматични правила – Например, казва се, че трябва да има 15% намаляване на ОДО за запаси, които са в тежко състояние, вместо да се дават конкретни данни за конкретния вид. Комисията оказа натиск върху ИЦЕС да започне да дава точна количествена информация за различните запаси и през 2012 година ИЦЕС въведе така наречения подход за предоставяне на информация за запаси, за които не съществува достатъчно информация. Това е значителна промяна в подхода, поне по отношение на територията на ИЦЕС. Сега се отчита факта, че може да има различно ниво на познание относно запасите. Тоест не се разделя само нещата на и запасите на запаси, за които има информация и за които няма информация. Освен това, вече има различни категории данни. За всеки запас данните се оценяват и е, съответно запасите се поставят в определена категория и се предприемат съответните мерки. По-рано споменах за необходимостта да се създадат управленски решения и методи за оценка и за комбинацията на тези два елемента. Преди е, това не се е правило. Сега в рамките на ИЦЕС се предвижда възможност за отчитане на несигурността по отношение на оценката. Освен това, ИЦЕС предвижда и така наречения защитен буфер, който представлява цялостно намаляване на ОДУ за запасите, които са в най-тежко положение. Намаляване с един и същ процент. Не очаквам да прочетете какво пише сега на този слайд. Опитваме се да представим за кои запаси има данни и за кои няма и зависимост от наличните данни има прехвърляне в различни категории на запасите и съответно се приемат съответните решения. Конкретен пример по отношение на един от видовете скат в Келтско море. В дясно, в зависимост от информацията, която е била налична, се вижда, че е прието определено решение. Следва се определен път, то е очертан в жълто. ОДУ се основава на улова на риба от предходната година и улова се умножава по онази цифра, която представлява нивото на изобилие в запаса. И чрез една формула се определят процентите, с които трябва да се намали общия допустим улов. Вече ви казах за предпазния буфер, той се прилага и тук съответно има 20% намаляване на общия допустим улов, тъй като липсват данни. В този случай се стигна до заключението, че ОДУ трябва да представлява 64%. Т.е. трябва да има 36% намаление. И това е един конкретен пример за това, което ние считаме за прагматичен подход за прагматично правило. Вместо да се определя ОДУ просто така. Не искам много да се задържам на тази иллюстрация, но все пак да кажа няколко думи за оценката на управленската стратегия. В миналото се казваше често, първо да определим целите за управление и ако не разполагаме с цялото информационно обезпечаване, няма да даваме научен съвет. И вместо да се получи система, при която управленските цели да определят научната, необходимата научна обосновка. Альтернативният подход е да приемем, че знанията ни са ограничени, данните са недостатъчни в много случаи и при тези условия да приемем неопределеността и да вземаме управленски решения с оглед на нея. И ето, за такава оценка става въпрос тук. В централното каре е, се моделира динамиката на запаса дясно се моделира процеса на събиране и оценка на данните, но е, съзнателно се залага непълна или недостоверна информация, защото това всъщност е реалността. И вече оттам нататък се стига до един несъвършен съвет за управлението, модела се прилага и вече в рамките на един цикъл запасът може да нараства, да намалява или да не се изменя. Сега, понеже това е модел, тук човек може да се играе и на Господ и да въведе презумцията за пълна изчерпателна информация. И оттам да проследи евентуалните резултати. И по този начин могат да се проиграват различни е, методики на вземане на решение, е, да се види е, как би реагирал запаса. И, и този модел може да итерира хиляди пъти с въвеждане съзнателно или произволно на грешка, Е, например, е, е, може да приемем, че нямаме заснемане на запаса, да видим как това повлиява отрицателно върху управленските решения, да се допускат различни презумпции за биологичното състояние на запаса, примерно не знаем зрелостта на определен запас и казваме дай, дай да пробваме това управленско решение при различни варианти на зрялост на запаса, за да видим дали то решението би дало сравними резултати. Ето в ляво е, е, се вижда развитието на биомасата при подобряване състоянието на запаса, а в дясно е, риболовния добив. Това, това във времето. И върху това налагаме един управленски модел и виждаме при започване на управленската намеса надясно се е, отбелязва подобряване състоянието на запаса и подобряването на добива. Е, е, в черно е средната характеристика на запаса, а в пунктири са различните доверителни интервали. И това е същото, но имаме три реда, за да покажем различни входни данни по модела за прецизна информация за състоянието на запаса или е, е, за информация, която недооценява или завишава е, наличието на запаса. В дъното, в горе фактически при управленската намеса състоянието на запаса се подобрява, за да се изпълни показатели за биомаса. В долната част на, на екрана обратното. Сега, управлението не е съвършено, обаче. Е, е, във всеки случай, е, при различни допускания за недостатъчна информационна обезпеченост, управленската намеса все пак дава положителен резултат за запаса. Други варианти, прилагане на други управленски решения, запасът се влушава и можем да оценим, че тези управленски решения са непригодни. Виждате, можем да избираме, да преценяваме альтернативни управленски намеси, независимо от ниската информационна обезпеченост на процеса. И това моделиране е приложено вече към редица от методите на ИЦЕС при информационен недостиг по определени рибни зони, но не навсякъде все, все още е процес е, това. За да се обследват всички управленски методи, е, така, за, за устойчивост. Какво, какво се върши в момент? Преглед на някои от е, международно разпространените подходи и, и съвсем накратко основните изводи. Както в Северна Америка, така и в Австралия, по отношение на слабо информационно обезпечените запаси се възприема този подход на иерархизация на категориите данни. Нали, има различни ешелони на, на информационна обезпеченост и съответно различна управленска намес. Значи не се гледа на запаса като на черно-бял. Или има данни, или няма данни. Предпочита се един по- прагматичен, по-нюансиран подход и вече управленските показатели и, и реперите е, се определят различно в зависимост от категорията данни. Общо взето, стремежът е към по-висока предпазливост на управленската намеса при нарастване на определеността на данните. Тоест, колкото по-малко данни, толкова по-предпазлив е подход. И оценките на управленската стратегия като инструмент днес се признават като, като най- най-пригодния начин да се, да се действа при е, сериозна информационна неопределеност. А, за сега обаче е, е, не е събран достатъчно опит от това моделиране. Навсякъде по света се разработват методите на, на намеса при недостатъчна информационна обезпеченост. Е, любопитно, е, в Австралия е, изрично е заявено изискването управлението да бъде економически ефективно. Тоест, като политическо заявление, Австралия приема, че разходите по управлението на определени риболовни зони превишават ползата от тяхното управление и нали, когато запасът е сравнително пренебрежим. И сега, ако се ориентираме към някои изводи, какво бихме могли да направим по-иначе в бъдеще – Макар и в началото да казах, че това изследване е свързано единствено с оценката на запасите, а не с най-общо информационните потребности на управлението в рибностопанската политика, трябва да си даваме сметка, че все по-голямото навлизане на екологични показатели в управлението на риболова, въвеждането на забрана на, на брака, на многовидово упра... планиране на управлението, то е, и, и информационните потребности е, ще нараснат. И това има, има своите последици за ресурсното обезпечаване на процеса. Предвид економическата обстановка в Европа, от друга страна, сякаш неизбежно е. Трябва да приемем е, финансовата ефективност на управлението като изискване. И този критерий може да, да придобива все по-голямо значение за напред. Та, е, във връзка с е, слабо обезпечените информационно-риболовни е, зони, виждаме, че доста от риболовните зони се смятат за такива в Европа. Проблем ли е това? в много случаи риска от свръхулов не е един и същ по всички запаси. Е, вниманието се насочва към ограничен брой най-ценни или най-изобилни запаси. И, и флотите определят своето поведение именно по тях. Следователно, запасите, които е, са по-малко уязвими в сравнение с е, големите видове от стопанско значение или най-изложените на експлоатация, е, може и да не са подложени на риск от улов. Стига риболовните възможности за основните видове да се поддържат на нивото на максималния устойчив добив за съответните видове от стопанско значение. Тоест, може и да не е чак такъв проблем, че не можем да оценим всички запаси в един риболовен район с пределна информационна сигурност. Може да е достатъчно да сме добре осведомени за основните видове запаси, по които се определя и поведението на, на риболовния бранш. Ако тези няколко вида се управляват с оглед на максималния устойчив улов и при информационна обезпеченост, то вероятно останалите видове също ще бъдат експлуатирани устойчиво, като следствие. И при това, следователно, контрола, оценката на, тези, така да ги наречем, вторични запаси могат да бъдат улекотени. Е, нали, да има е, строги е, правила за рекултирането на тези второстепенни видове и вече стратегически да се огледа разпределението на ресурсите по онези запаси, които са най-уязвими на експлоатация с оглед стопанската им значимост или податливостта им на въздействие от риболов. И какво може да се препоръча? Първо, трябва да се спазват изискванията за събиране на информация. Е, когато се занимахме с този въпрос в рамките на проучването, установихме, че няма държава членка, която изцяло да спазва тези задължения съгласно действащата уредба. И почти във всички случаи в някои случаи данните събират, не се предават. Но така или иначе, повишената наличност на информация на вниманието на експертните органи е, очевидно ще подобри информационната обезпеченост на, на оценките за нуждите на управлението. Така че, очевидно, първата препоръка е, до, до, след като действат изисквания за събиране на информация, желателно би било те да се спазват. Но, там нататък, ако подходим малко по-радикално, ако щете, и ако видим запасите, които са обект на оценка по настоящем, методиката се развива във времето по-скоро адхок, спорадично по отношение на най-значимите по една или друга причина видове. И, и може да е желателно да се възприеме до някъде дистанциран подход и е, наново да се подредят стратегически запасите и оттам да се определят информационните изисквания е, към тях, така че да, нали, да се иерархизира е, информацията. Ще започне от, от е, най-важните или най-уязвимите видове. А вече за по-второстепенните да се заяви като политическо намерение, че няма да се прави опит да се постигне пълно информационно обезпечаване. Стига основния запас или най-уязвимия запас да се управлява устойчиво. И когато се предлагат нови методи, е необходимо да се оценяват практическите последици от тях. При определени обстоятелства би било е, възможно за един намаляващ заплас, запас е, е, при съзнателно намаляване на информационното обезпечаване да се стигне до по-голяма гъвкавост при добива ако при е, е, е, намаляване на е, е запаса е, е, се цели и намаляване на добива, то по низкото информационно обезпечаване би могло да попречи на това. И, така че двете неща би трябвало да се, да се гледат в, в взаимовръзка. Освен това, желателно е да се определят рискови прагови рагнища за управленска намеса – възоснова на, на един диалог, на, на взаимно разбирателство между експертните органи и отрасъла, е, що се отнася до е, приложимостта на непълните данни от една страна и приложимостта на условни показатели, когато данни липсват. и е, най-сетне управленските цели трябва да, да съответстват на наличните ресурси за оценка на запасите, на зоните и, и е, за изработване на управленски съвети. В противен случай може да разработите система, която не може да си позволите. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви за това много обширно експозе. Господин Стивенсън е първият, който желая да се изкаже. Благодаря ви и благодаря ви за доклада. Отбелязах си, когато казахте, че при намаляване на личността на данните, правилата трябва да, да бъдат по-предпазливи. Ние в части от Североисточния Атлантик имаме правило по принципа на, предпаз... на предпазливостта. Е, съгласно него е, е, запасите необезпечени информационно подлежат на 10% намаление на ОДО. А, риболовци твърдят, че независимо от липсата на данни, някои от тези запаси са в изобилие. И всъщност при намаляване на квотите или на, на ОДО нараства брака е, и имайки предвид, че ние пък непрекъсто се стремим да намаляваме брака, този принцип на предпазливостта би могъл да ни а, е, изиграе а, е, лоша шега. Той винаги ми е изглеждал някакси не особено прецизен, доста тъп инструмент, а, който в случая сякаш поражда проблема, който уж се опитва да реши. Е, как, как, как бихте коментирал вие? Госпожа Левен. Благодаря ви. Благодаря ви за много интересното изложение. Аз мисля, че всички ваши е, препоръки са много добри и се надявам комисията да възприеме поне някой от тях. Имам няколко въпроса. Така, е, вие доста говорихте за себестойност, за финансова или економическа ефективност на управлението и прочее. Бихте ли дал някакъв разчет, някаква експертна оценка на е, е, евентуалната цена на такива модели на популациите. Казвате, че понякога имате данните, но, но не разполагате с а, статистическия модел за, за тяхната обработка. И нали, ако разработите един модел на ниска информационна обезпеченост, обезпеченост, бихте могли да разработите и альтернативния модел на висока обезпеченост. Ам, и, и бихте ли ни дал представа за относителната себестойност на, на тези альтернативи, а, а, и, а и на тяхната трудоемкост? И нака, съм напълно съгласна с вас. А, а, е, е, колкото по-амбициозна е, ние вчера тук гласувахме доста амбициозна рибностопанска политика, толкова повече информация ще ни е необходима за тези запаси и, и, и изумление буди факта, че 80% от разтоварваните количества е, по, по европейските пристанища са от запаси, които са ниско информационно обезпечени в, това в Средиземноморието, приблизително същите данни в Атлантика и, и, и Балтика. Вие говорихте за теглото на разтоварената риба. Е, това, това до някъде ме озадачи. А не за броя видове, е, които се разтоварват и съответно не са обезпечени информационно. Значи, нека, нека да не говорим за тонаж просто. По-нататък, вашите препоръки. Много е интересно, според мен, че вие препоръчвате да се състави списък на стратегическите приоритети. По запаси, било то най-значимите от стопанска гледна точка или най-уязвимите. Според мен, наша отговорност е да направим така, че да не изтребим или и, и да не подложим на свръхексплоатация най-уязвимите. Така че според мен това трябва да бъде приоритетът на приоритетите във всяка смесена риболовна зона. Мисля, така се управлява риболова в САЩ. Но това по-скоро е мнение, което споделям с вас. И, и ми е любопитно да чуя вашето пък мнение за това колко много са уязвимите запаси, които са необезпечени информационно. На око, горе-долу. Инак аз съм напълно съгласна с вас, че трябва да бъдат въведени е, управленски процедури като противодействие на изкушението да, да се отстъпва от режима на събиране на информация. И нали, както в Северна, Северния Атлантик, да не стигна до положение, при което риболовците не предоставят данни, защото се опасяват, че колкото повече данни, толкова по-строг ще бъде режима на управление. Вие в тази връзка споменахте и не спазването на вече действащата уредба за събиране на информация и ние би трябвало да проявяваме нулева толерантност, според мен, към това явление днес. Е, е, и това в рамките на новата рибностопанска политика ще придобива още по-голямо значение. Чува се, че голяма част от данните не се ползват, макар и да се събират, но във всеки случай не спазването на изискванията е нещо много сериозно. И в заключение, пак е, във връзка с вашите препоръки, вие казвате да определим приемливи степени на риска за управленските решения. Аз съм напълно съгласна. Но може би вие като учен имате своята позиция в това отношение. Ние обаче сме е, е, избираеми политици и ние носим политическа отговорност за този риск. Ето защо е изключително важно а, а, определ... оценката на запасите да се извършва при максимална прозрачност. Особено, що се отнася до информационно необезпечените, до смесените риболовни зони. Малко ме притеснява този мрак, който, който е обвил процеса на оценка на запасите на неинформационно обезпечените е, видове и особено в смесените зони. Ние трябва да сме пределно ясни по този въпрос. Е, процесът трябва да бъде прозрачен, защото може е, от страна на управленските органи да се упражнява натиск върху научните органи да дадат такъв и такъв съвет. Е, и вие споменахте, че има, има склонност да, да, да се търси прагматизъм но пък знаете, прагматизмът е деликатна работа. Инак, вашата препоръка е отлична. Да, трябва да направим така, че политическите цели да съответстват на съществуващите ресурси. Да, трябва да имаме данни от държавите членки. Да, трябва да имаме е, научните становища от ИЦЕС и прочие органи, е, за да вземем осведомени управленски решения. Много. Много казах, е, но, но, но така и много. 80% всъщност е, в Средиземно, Средиземно море и Черно море са слаба информационна обезпеченост, 50% в Атлантика и Балтика. Това са огромни относителни дялове, които носят и много висока политическа отговорност. И аз с интерес очаквам и отговорите на нашите гости експерти, а и на представителите на комисията. Благодаря, не виждам други желаящи да зададат въпроси, да, да, чуем, да чуем отговорите на кой от двама ви от нашите експерти ще отговори. Относно коментара на господин Стивенсън, мерките е, в рамките на подхода на предпасливостта за 20% вместо 50% намаляване е еднократно намаляване и аз съм съгласен, че въвеждането на системно ежегодно намаляване на 10% на ОДО води до увеличаване на изхвърлянията. В Другият подход се определя дадено намаляване за определен брой години, за да се види каква ще бъде реакцията за състоянието на запаса. Или казвам с други думи, проверява се дали а, запасът е устойчив при такова ниво на ОДО или не. Ако не е устойчив, то тогава ще се наложи допълнително намаляване на квотите но се определя даден период от време, за който биологична гледна точка е нормално запасът да реагира по някакъв начин. Така че ние предлагаме да се направи еднократно по-голямо съкръщаване на отдос, което да се види дали има такъв отговор или не. Но а, тази мярка ще изчезне с новата реформа и затова се надяваме с предложен нас подход да се а, доведе до възстановяване на риболовните зони и до възможността за прилагане на критерии на максимално устойчив улов отношение на цената ще в страница 31 доклада се определят суми за а, равнището на спазване на научните препоръки от страна на държавите членки за 2011 година. Но в доклада на научно-техническият комитет се предоставят конкретни разбивки за мерките и прилагат на държавите членки, но ние не разполагаме с тази данни. Не мисля, че има лесен начин да се изчисли цената на мониторинга, но предполагам, че има възможност за някакво определяне. По отношение на броят на видовете, като друг критерий, допълнително към критерият тегло на разтоварения улов, т.е. по отношение на запасите, за които са слабо информационно обезпечени или достатъчно информационно обезпечени, ще вземем пример ИЦЕС. Той дава насоки за около 200 а, рибни вида, от които близо 125 се определят като слабо информационно обезпечение или близо 85%. По отношение на праговете. Напълно съм съгласен с коментара за прозрачността. Трябва също така да се спомене, че праговете на риск трябва да се пишат в цялостната система на управление. Не е достатъчно да се разглежда рискът от биомасата или равнището на смъртно даден запас да достигне някакъв праг. Трябва да се вземе предвид рискът, идващ от цялата система на управление и тогава се оказва, че има риск само при а, определен елемент, но ако този елемент се постави в един същи контекст, останалите елементи от системата за управление, може да се оказа, че общо равнище на риск за запаса е още по-високо. Давам думата на колегата. Съвсем накратко по въпроса дали трябва да се съсредоточаваме върху най-уязвимите или, най, а, или видовете, които са най-често обект на улов. Всъщност, риболовните операции обикновенно се насочени към даден вид вид и съответно риболовното оборудване е насочено към улавяне на конкретен вид с цел максимални економически печалби. Ето защо е ясно, че видовете, към които е насочена риболова, са най-уязвимите. Така че трябва да вземем предвид няколко компонента. Първият е а, колко до каква степен даден вид а, е уязвим по отношение на смъртността и друга в каква е реалното равнище на смъртността. Тоест може да се окаже, че някои видове, които по принцип имат, могат да имат по-високо равнище на смъртност, всъщност не се отчита такова равнище, защото тези видове не се ловят в толкова висока степен. И по то, съответно, те не са толкова уязвими. Така че винаги, когато говорим за уязвими видове, трябва да вземем предвид двата компонента и равновесието между двата, т.е. уязвимостта и свърхулова. А по въпроса до каква сте, колко от най-уязвимите видове са а, слабо информационно обезпечени, бих казал, че повечето от видовете, които се определят като уязвими биологична гледна точка, са видове, за които има недостиг на информация. Пак повтарям, запасите, които определяме като слабо информационно обезпечени, са запаси, за които няма достатъчно информация по отношение на смъртността и по отношение на биологичните характеристики и връзката им с максималният устойчив улов. А, има други видове, за които има недостиг на данни, но този недостиг на данни не е пряко свързан с критерия максимален устойчив улов. Мисля, че отговорих на всички задни въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви за изкъпеното от вас проучване и за разясненията, които ни предоставихте днес. А сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. Председателят се извинява. Виждам, че представител на ви комисия иска думата. Моля, заповядайте. Благодаря ви и добър ден на всички. Не, че искаме да вземем думата, но може би ще е добре с няколко думи да допълним разискването. Първо най-напред е, ме позволете да, да поздравя господин Обраен и господин Лекесн за проучването. То е много своевременно и представя един добър обзор на въпроса за запасите на личността или липсата на данни за тях. Както вече казах, това е един много своевременен доклад, тъй като той взима предвид новият подход, който беше разработен от ИЦЕС по наша молба и се прилага от 2012 година. И този, а, това проучване е много полезно но не само заради данните, които съдържа, но и заради препоръките. Най-напред трябва да взимаме предвид сложният характер на данните, т.е. взимаме се предвид данните за уводи, данните за риболовните усилия, за дейността на флотата, т.е. взима се предвид един широк набор от елементи, по-голямата част от тези данни се предоставят от риболовната индустрия чрез държавите членки и като цяло това е една доста скъпа операция. И съответно понякога трябва да правим избор между данните, с които се надяваме. Няма да противореча на изказването на господин Декин и последното казано от него, но мога да кажа от своя страна, че като цяло ние се опитваме да разрешим проблема си в цени данни за най-уязвимите запаси. Ако, например, си спомняте дълбоко повдигна въпроса за дъбоководните видове, които са обект на риболов само от няколко десетилетия насам. Вярно е, там има известен достиг на данни, но се опитваме в момента да, да запълним тази липси, да се снабдим с необходимите данни. Действително в някои региони запасите са в много лошо състояние. Така ми се струва, че като цяло, може би не винаги сме имали много изцяло системен подход към запасите, които смятаме за приоритетни и тези, които не смятаме за такива, но като цяло се опитваме да включим в оценките си, доколкото е възможно, уязвимите запаси. Запасите за висока економическа стойност, големите запаси и други запаси, които са обект на интензивен улов. Тоест, да, трябва да вземем предвид запасите, които, за които се набират данни броят на тези запаси, но е важно също така да вземем предвид и размера на запасите, за които разполагаме с данни. Тук съотношението се променя. Така, например, има а, запас, за който от до 85 тона, което не е много съществен запас. И ако решим да събираме всички данни за този запас, може да се окаже, че самото събиране на данни и изготвянето на оценката и съветите ще се окаже по-скъпо от приходите от съответният, от улова на този запас. И така ние ежедневно трябва да взимаме решение дали да инвестираме в събирането на данни за този запас или не. При след това ни се опитваме да, запълн, да запълним недостига на данни и затова помолихме и ЦЕС да разработи новият подход. Те го нарекоха подход за запасите, за които има липса на данни и това е един нов подход. Тоест вече имаме поне количествен количествени съвети, все по-чести качествени съвети за запаси, за които до сега нямахме никакви данни. И в нашето съобщение, публикувано миналият месец, виждате какъв е напредък постигнат от който се постига от месец на месец, има напредък по близо 30 запаса и това показва сериозните усилия, които полагаме. Защо? Защото действително има истинска нужда. Отново и отново трябва да обмисляме разпределянето на ресурсите. Знаете, че спорма са ограничени средства и за събирането на данни, и за научно-технически оценки, но не бива да се правяме, че има и недостиг на човешки ресурси. В Европа не разполагаме с безкрайно количество персонал, който може да изготвя оценка на съответните запаси и да предоставя съвети. И това още веднъж ни принуждава да правим избор. Това ще бъде основата на изборът за бъдеще мисля, че колегата ще може да добави нещо по този въпрос. В контекста на реформа на първо място се а, приема подхода за поставяне на съвети за а, няколко вида едновременно, т.е. трябва да вземем предвид и взаимодействието между отделните видове. Спускаме се и с а, а, предизвикателството преминаване от селективен риболов за един вид към смесен риболов. Тоест, трябва да се вземе преди как а, смесеният риболов а, оказва въздействие върху други видове, което изисква създаване на допълнителни модели. Отново трябва да разглеждаме плановете, които от своя страна трябва да се основават на сериозни научни данни – разбира се, водим и постоянен диалог с заинтересованите страни, в частност с промишлеността, тъй като именно те определят какви са стратегиите за риболовните зони и техните, тяхното мнение, разбира се, по, оказва а, своето въздействие върху избор, който ние правим. А, при почти си поставили за цел постигане на максимално устойчив улов само след няколко години, ще трябва като начало да разполагаме с необходимите критерии, за да определим многоди, е, максимални устойчив улов. Това са основните промени, идващи от реформата на опор. Имаме един коментар по коментара на госпожа Ловен. Не съм много сигурна за какво ме правите тя, но като цяло не съм съгласен с нея. Не смятам, че ние сме най-прозрачната функциониращият е, възможен модел, но не смятам, че а, неясен е добро определение. Действително, може би понякога моделът не е достатъчно лесно разбираем, но определено той е достатъчно прозрачен. Процесът на, на събиране на данни е прозрачен, всички оценки са прозрачни. Ако погледнете какво се случва в ИЦЕС, целият процес за наимане на данни и изготвяне на оценката е напълно прозрачен, така че тук наистина съм съгласна с оценката на госпожа Льовен. Благодаря ви. Ще се опитам и аз да бъда кратък. Аз съм... Аз извършвам връзката между комисията и ИЦЕС и за няколко думи ще ви представя как етапа на нашето сътрудничество. Но първо по отношение на препоръката за взимане предвид на новият подход на ИЦС за запасите, които има недостиг на данни, е много важен. По този начин използваме оптимално наличните данни. Тоест данните, които ни представят ИЦС и другите учени, научни органи. Разбира се, в момента още разработваме този подход е, заедно с ИЦЕС, но вече постигнахме доста добри резултати миналата година, тъй като през 2012 година ИЦЕС анализира 84 е, запаса, за които има недостиг на данни и успя да ни предостави качествени е, становища и съвети по 68 от тези запаси. Сега разгледахме някои от тези съвети и разгледахме други запаси, които се определят като запаси, за които има недостатъчна информация. Освен това поискахме от ИЦЕ да ни представи подробна информация запас по запас за, по, за всички запаси, за които има недостъг на данни, за да определим по, за кои запаси имаме нужда от подобряване на състоянието на запасите и съответно предоставяне на качествени съвети. исканията ни към АЦЕ се фигурират в меморандума за разбирателство между Пащата комисия и ИЦЕС, който е на разположение на веб-страницата на ИЦЕС, както и други а, документи. Също така взехме решение да проведем съвместни обучения с експерти на ИЦЕС. Тези обучения са отворени за достъп за всички заинтересовани страни. Какво ще се случи тук нататък? Миналата година имаше меморандум за разбирателство между ИЦЕС и Генералната комисия по рибарството в Средиземно море. И ИЦЕС започна да обучава някои от експертите на Генералната комисия по редица въпроси, сред който е и въпросът за запасите, за които има, за които има недостъг на данни. Благодаря ви. Bien, muchas gracias. Много благодаря. Някой иска ли да добави нещо? Съвсем накратко, моля. А всъщност никой не иска да каже нищо. Значи, благодаря на нашите гости, благодаря на всички. Нека да преминем по-нататък по дневния ред. Разбрах, че точка 11 от сутринта е останала за следове, тъй като не е имало достатъчно време. Това е доклада, който се нарича конкретни действия в общата политика в областта на рибарството за развиване на ролята на жените. Днес, след обед, значи ще разгледаме този въпрос. Нямаме много време. Имаме и други точки, които трябва да обсъдим. Как мислите, госпожо докладчик, можем ли за 10 минути да приключим? Е, извинявам се, казва председателя. Мислех, че всъщност е, сме започнали работа по нея и сега остава само да приключим. Госпожа Гарсия Иеро. Благодаря, господин е, председател. Всъщност, не, не разгледахме тази точка въобще. Първите точки отнеха твърде много време. Аз сега ще представя своя доклад. В началото искам да благодаря на всички колеги от комисията. Благодаря на колегите за приноса, за коментарите. Те дадоха отлични идеи и аз много се получих. Преди година бях определена за говорител на испанската делегация в групата на социалистите. И тогава ми казаха, че става въпрос за равенство на половете. Сега аз се опитвам да включа равенството на половете и в областта на рибарството. Равенството на половете вече е неразделна част от всички сфери на обществото. И сега ще направя няколко коментара по тази тема. Аз се опитах да отчита всички различни сфери, области, в които се работи. Разговарях с колеги, депутатки, които работят в други комисии по отношение на ролята на жените. и е, съответно ще се опитам да отчета тяхното мнение, както и онова, което сме чували в многото различни изслушвания в парламента. Не трябва да забравяме, че жените, независимо дали работят в производството или в обработката на ресурсите, участват и то активно в рибарството. Техният принос е много голям. то е економически, социален, екологичен. Няма съмнение, че в много случаи дохода на семейството би бил много по-нисък, ако жените не работеха в този сектор. И ето защо трябва да им отдадем дължимото. Сектора на рибарството е тежък, особено за жените. Освен това, обикновено когато има трудности в някой отрасъл, жените първи е, страдат, е, например, когато става въпрос за отглеждащите аквакултури, мекотели, например, и черупчести, трябва да кажа, че в кризата имаше сериозни съкръщения все по-малко жени се наемат е, на работа в този отрасъл или работят почасово. Има все още голямо разминаване в е, заплащането на мъжете и на жените. В сферата на преработката на риба и рибни продукти 25% е разликата в заплащането на мъжете и жените. Много често жените не участват в управлението на малки и средни предприятия или на кооперативи, не участват в взимането на решение на секторно ниво, въпреки че има напредък и самите жени оказват помощ на други жени в сектора. Много предстои да се направи. От 2003 година насам има сдружения на жени, които работят в този отрасъл. Първите срещи между жените, представени в отрасъл, бяха проведени през 2005 година. Има британски колега, който участва в работата на тези форуми. Той е публикувал информация за тези срещи. В Галиция аз се срещнах с жени, които работят в производството на рибни продукти. А те също са участвали на международни срещи. В тази връзка трябва да кажа, че е добре да има общности и програми, които да дават възможност за обучение на жените. Трябва да има европейски инициативи. Има 31 изменение към доклада. Когато поглеждаме общата организация на пазара или пък дълбоководния риболов или доклада Салавракос е, за Средиземно и Черно море, е, ще видим, че по всички тези доклади има изменения. Тристранните диалози показват, че съществува нещо като психологически проблем – някои хора отказват да признаят е, ролята на жените в сектора, макар че принципа на равенството и недискриминацията е включен в всяко европейско законодателство. Всичко, което може да се направи, за да може жените да получават е, добро обучение, добър достъп до работа, добри условия на труд трябва да се направи. Трябва да кажа, че ще имаме изслушване съвсем скоро. То ще бъде на 14 октомври. Ще можем да чуем различни позиции и ще направим оценка на направеното от 2008 година, тъй като от тогава информацията не е актуализирана. Така че целта е да имаме по-актуална информация. Достатъчно време мина. Сега, когато създаваме нови разпоредби и обсъждаме бъдещите действия в тази област, аз смятам, че най-важното е да се включат всички тези е, теми, по които аз говорих. Ако съм пропуснала някоя тема, нека колегите да ме допълнят. Споменах за заплатите, за договорите, за безопасността, за безопасните условия на труд. Тези три елемента трябва да са равнопоставени. Жените въобще трябва да бъдат третирани по същия начин, както и мъжете. И в заключение, наистина на последно място, трябва да кажа, че това не е доклад по собствена инициатива. Тоест, това е доклад по собствена инициатива, но той не е един обичайен доклад по собствена инициатива. Той е много по-важен от обичайното и се надявам, че с вашия принос, колеги, ще успеем да създадем текст, който ако не друго, поне ще очитае целите и средствата за постигането на тези цели. И да се надяваме, че съвета и комисията ще ни подкрепят в нашето начинание. Благодаря, господин Румева. Ще бъда съвсем кратък. Господин председател, разговаряхме с докладчика на няколко пъти по тази тема. Комисията по правата на жените ще участва в работата по този доклад. Едва ли ще се изненадате, когато ви кажа, че Комисията по правата на жените проявява сериозен интерес. Естествено, докладчик има водеща роля. Ние ще подпомагаме работата на докладчика. Отново казвам, Комисията по правата на жените проявява сериозен интерес. Сигурен съм, че ще обсъдим този доклад и в бъдеще и ще има специално изслушване. Благодаря. Госпожа Билбао. Благодаря, господин председател. Бих искала да подкрепя госпожа Еро Моята лична позиция и позицията на моята парламентарна група е, е положителна. И позицията ни е последователна с тази по доклада Ферейра. На първо място искаме да отворим очите на обществеността за проблемите на жените, работещи в този сектор. Много често те работят в дребномащабния риболов, те са част от семейни фирми. Помагат за това фирмите да спестяват средства. Съответно, техният труд не се възнаграждава подобава. Аз вярвам, че препоръките от проучването от 2008 година следва да се превърнат в основа на програмата за действие. Беше споменат фонда, бяха споменати различни европейски програми. Въпросът за обучението е изключително важен. Във време на криза и сериозно преструктуриране в различните отрасли е важно хората да получават нови умения и в някои държави членки това сега не е възможно. Следва да се отчитат и заболяванията у жените, професионалните заболявания, придобити поради заетостта на жените в този сектор. Трябва да поговорим с жените за техните проблеми. Голям брой жени в продължение на години са били заети в този сектор и сега са болни, разболяли са се поради естеството на работата, която са вършили. И както вече ви казах, ние искаме да правим последователност, да хвърлим мост към други доклади, които сме приемали в миналото и смятаме, че нашите майки и баби заслужават справедливост тук. Господин Агньо, благодаря. Господин председател, в дебата в този е, дебат ние засягаме и нещо, което беше казано в комисията по селско стопанство преди време. И аз искам да попитам следното. Какво искате, дами? Къде се намира съвършенството? Тук става въпрос за два чифта въпроси основно. На първо място – Става въпрос за стремеж или за законодателство. Вие сте тук, за да кажете на жените, че се опитвате да насочите вниманието към тяхното положение или казвате, че за да се спаси риболната индустрия трябва да се немат повече жени. Британските рибари няма да харесат една такава идея. Рибарството в Великобритания е семейен бизнес. Може да ме обвините, че съм антифеминист, само че в къщи жените се грижат за домакинството, а мъжете ловят риба в морето и се излагат на рискове. Искате да промените това, така ли? Те спечелите от всичко това. Искате да осъществите вашите стремежи или да въведете законодателство. И ако говорим за законодателство, ще използвате е, принципа на тоягата или принципа на моркова? И ако ще прокарвате законодателство, какво ще направите? Ще кажете, ако немате жени, трябва да им плащате повече, ако не го направите, ще ви намалим квотите. Ами в селското стопанство се стигна до конкретен резултат след една такава политика. Появи се едно проучване, в което имаше много въпроси, свързани с тази политика. Знаете за кръстосаното съответствие, за спазването на различни е, критерии. Е, Кажете ми според вас, след 10 години, ако приемем вашите предложения, къде ще се намираме? Благодаря, казва председателя. Някой от комисията тук ли е? Колегата от комисията е на път. Може ли да изчакате 5 минути? Госпожа Иеро. Благодаря, господин председател. Доста се потресох. Аз не се стремя към съвършенството. Опитвам се да е, използвам е, максимално е, потенциала на е, своя интелект, е, да съм стрикна. Не мога да гадая, не знам какво ще стане след 10 години. Просто жените имат същите права като мъжете. Ние се опитваме да подобрим положението в области, в които се вижда, че жените работят активно, допринасят за производството, но не получават това, което им се полага. Да се надяваме, че след 10 години ще имаме онези възможности, равни възможности, за които всички пледираме и се борем. Благодаря, господин Агню. Искате ли да кажете нещо? Да, искам да кажа нещо и да гарантирам пред всички дами, че аз не бих никога доброволство да се превърна в русалка. Всъщност, никой не си представя, че ще бъдете русалка, господин Агня. Нека да не се обиждаме от коментарите тук. Следващата точка е точка 15. Отмяна на регламент номер 827 за забрана на вноса на атлантически едроктон с происход от Боливия, Камбоджа, Грузия, Екваториална Гвинея и Сиера Леоне. Имаме предложение за отмяна на регламента. Докладчик е господин Ромева, който е от групата на зелените и имаме първа размяна на мнения. Благодаря, господин председател. Искам да чуя какво ще ни каже комисията и след това ще се намеся. Много разумно, каза председателя. Първо ще дам думата на Вероника Бейтс от комисията. Вие ли ще представите предложението на комисията? Извинявам се на господин Ромева. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожи и господа. Радвам се, че поне веднъж комисията може да представи първа своята позиция. Много се радвам. Заглавието на тази е, точка е доста дълго. Надявам се, че ти няма да е толкова проблемна обаче. Настоящото предложение представлява чисто транспониране на едно международно решение, взето в рамките на ICAT, Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическо море. Предложението е за отмяна на регламент 827 от 2004 година. Това е регламент, който приложи едно решение на ICAT от 2004 година. Това решение беше за налагане на забрана за внос на Атлантическия дрог тон от Боливия, Камбоджа, Грузия, Екваториална Гвинея и Сиера Леоне. Този регламент вече беше променен през 2005 година, тъй като ICAT отмени забраната за внос от две страни. Три всъщност Камбоджа, Екваториална Гвинея и Сиера Леоне. През 2011 година ICAT вдигна забраната за внос от Боливия и Грузия. Така че днес просто говорим за отмяна на този регламент – тъй като няма забрана за вноса от тези страни. Чисто транспониране, което няма нужда да се обсъжда в дълбочина. Много благодаря. Благодаря. Винаги даваме думата на комисията първо, когато те представят доклад. Господин Ромева. Да, става въпрос за транспониране. Какво точно ще направим тук, още не знаем. Общо взето искаме да действаме както сме правили до сега, По правната рамка ще действаме както винаги сме правили. Нека да обсъдим темата обаче. Госпожа Патрао. Благодаря, господин председател. Макар, че става въпрос за транспониране, може и да поговорим по някои теми, Заслужава си да им отделим внимание. Следва да санкционираме онези страни, които не спазват разпоредбите и извършват незаконен, нерегулиран и нерегламентиран риболов. Съюза може да променя своето отношение и чрез добри практики е, и чрез дипломатически мерки да налага определени е, условия на някои държави. Нека да кажа, че комисията проявява голяма строгост по отношение на европейския флот и не толкова голяма строгост по отношение на трети страни. Комисията сега се отказва от оръжията, с които разполага за налагане на европейски стандарти на трети страни. Има начин да се действа и аз мисля, че ако действаме, ще стигнем до положителен резултат. На второ място, говорим за риба тон от трети страни. И за премахване на забраната за внос. Нека да не забравяме, че трябва да се направи преглед на положението в европейския сектор. Когато говорим за улова и преработката на риба тон, винаги изказваме своята загриженост относно споразумението за свободна търговия с Тайланд и относно наводнението, на което ставаме свидетели от страна на тайландската консервна индустрия. Малко се отклонявам, но нека да не забравяме, че по отношение на Тайланд, много често консервите риба съдържат продукция, която е уловена чрез способи, които за нас са абсолютно неприемливи. Следва да гледаме на този сектор в неговата цялост. Имам предвид, когато ще отменяме забрани, трябва да е, отчитаме е, цялостното положение на, на нещата. Някой друг иска ли да каже нещо? Стигаме до следващата точка. Не, комисията. Благодаря, господин председател, че отново ми давате думата. Много накратко бих искал да се върна на въпроса повдигнат от депутата за незаконния е, е, е, риболов. Трябва да стане ясно, че този отменящ регламент не спира действието на регламента за незаконния риболов. Нито Боливия, нито Грузия не са дали необходимата информация съгласно последния регламент, в който следва, че вноса от тези страни не е разрешен. Ние фактически и вдигането на ембаргото по ИКАТ не означава, че тези страни могат да внасят е, продукцията си в Европейския съюз. Е, е, забраната върху внос от Боливия и Грузия по регламента за незаконния риболов се запазва. И само да стане ясно. Благодаря. Благодаря ви за пояснението, но всъщност това не, не, не променя казаното от мен. Никой друг не желая да вземе думата. Нека да преминем следователно към 16-та точка. Протокол между ЕС и Република Бряг на Слоновата кост за определене възможности за риболов и на финансовото участие, предвидени в днешното споразумение за партнерство в областта на риболова между двете страни. И що се отнася до мандата на съвета, комисията е започнала разговори с брега на Слоната коста за подновяване – на протокола към споразумението за асоцииране. И новият проекто протокол е за срок от 1 юли тази година. Е, той е публикуван, докладът е даден на господин Котини. Ще дам думата на Европейската комисия, за да ни запознае с своя проект. А след това ще чуем и докладчика. Благодаря, господин председател. С удоволствие ще дам някои разяснения по отношение на новия протокол по спогодбата в областта на риболова между ЕС и брега на Слоновата кост. Това е нов протокол, парафиран през януари тази година и наистина със срок на действие от 5 години. Бих искал да напомня, че става въпрос за ем, споразумение по тейко. Étant donné euh, по, по тонаж, е, извинете, е, като по този начин се цели е, стимулирането. Et donc il était important de renouveler euh, cet accord, de renouveler ce protocole. Извинете за техническото прекъсване. Та става въпрос за повишаване ролята на пристанище Абиджан по разтоварването на е, количество от рибата тон. Това пристанище всъщност оцелява благодарение на тона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 Целта е, благодарение на този протокол, да се запази ролята на пристанище Абиджан, да не се отклонят, отклонят разтоварванията към други пристанища и в същото време да се облегчи не само разтоварването, а и е, преработката на товарите на това пристанище. По този начин е, продукцията е, ще може да се обработва в изключителната економическа зона на страната и ще може да се ползват преференции. Е, що се отнася до конкретната законодателна техника, е, имаме 28 е, сейнери и 10 парагадни кораба, които ще имат право на риболов по по този протокол. В сравнение с предишния протокол малко нараства броя на, на корабите, оборудвани с грибове или така наречените сейнери. От друга страна, що се отнася до парагадните, отчетохме сравнително слабото освояване на тази възможност, която бе предвидена от предишния протокол, поради което намалихме от 15 на 10 броя на тези кораби. Бих искал да кажа, че общо спецификата на реформата на рибностопанската политика е отразена в този нов протокол, в това число клаузите за правата на човека, за демокрацията, разделянето на въпросите за достъпа от една страна и секторната подкрепа от друга. И това, което е необходимо да се подчертае, е, е нарастването на аванса, който плащат корабособствениците. Значи, отчетохме всичко, което става в контекста на рибностопанската реформа. Подобно на е, разрешението по отношение на Габоне на Сейшелските острови, значи 40% нараства аванса, който дължат корабособствениците. Що се отнася до е, запасите, става въпрос най-вече за три а, вида тропически тон, а, които се експлуатират. Е, qui sont gérés, qui sont évalués euh, dans un cadre régional. Те са в добро състояние тези е, запаси, е, управляват се регионално от ИКАТ и протоколът препраща към съответните препоръки на ИКАТ. Е, е, базисният тонаж вече е актуализиран от 7000 на 6500 тона. Е, достатъчно висок е, е този тонаж и отчита особеното положение на страната. Да не забравяме, че през 2010-2011 година страната преживя тежка криза, близо почти е, гражданска война, е, от което пострадала отрасъла, макар и риболова така и да не бе преустановен по време на, на размириците във всеки случай е, отрасъла бе засегнат и е, е необходимо да се поддържа е, известен резерв между базисните количества, които са отчетени, съответно са по-низки в резултат от кризата и онези, които можем да прогнозираме за напред. Отново, както казах, с оглед запазване на економическото значение на пристанище Ебиджан. И накрая няколко думи е, бюджетът на споразумението възлиза на 680 хиляди евро, известно нарастване. В тази сума леко преразпределихме за достъпа малко по-малко, предвид намалените количества, но пък значително е, нараства секторната подкрепа. От 140 е, минаваме на 250 повече от 250 257 хиляди. Surveillance. Et euh, comme je le disais, ce pays a traversé une значи, секторната подкрепа е необходима. В резултат от кризата трябва да се възстановява инфраструктура, да се снабдяват с електронни наблюдателни уреди риболовните съдове и така нататък. И да на края парите обаче не са всичко. Е, ние решихме да подкрепим и чрез техническо съдействие за изграждане на капацитет. Наши експерти от Генерална дирекция е, Морско дело са в Абиджан по-настоящем, за да съпроводят експертно е, ивуарските власти в усилията им да се преборят с незаконния безочетен риболов и да осигурят по-добро управление на своите запаси. Ето това са съществените елементи на това, на това споразумение, на тази спогодба и най-сетне, разбира се, тя попада в по-големия контекст на развитие на отношенията между ЕС и брега на Слоновата кост. Е, тази държава е важен наш партньор е, в региона. По време на кризата през последните години ние оказвахме подкрепа на правителството на господин Латама и тази спогодба се вписва в общата политическа линия на Европейския съюз по отношение на тази страна. Благодаря. Благодаря, господин Котини. А, благодаря, господин председател. Ще изкажа някои съображения от своя страна. Протоколът, който определя тонажа и финансовите ангажименти, е, изтича. Трябва да се сключи нова спогодба за нови 5 години. При оговорката, че те първа трябва да проучим по-детайлно въпроса и да обменим мнение по него, бих могъл да кажа, че проекто с погодбата е достатъчно балансирана от гледна точка на интересите на двете страни. През преходния период, през който преминава по настоящем брига на слоновата кост и с оглед необходимостта е, европейските корабособственици е, да могат да експлуатират рибните запаси при условия на правна сигурност, бих казал, че споразумението се основава на консенсус. Е, само с два кръга преговори на 9 януари фактически се изключи споразумението, което е доказателство за взаимната му изгодност. Включени са изискванията на Европейския съюз за е, доброто управление, по съответно клаузата за правата на човека с възможност е, действието на спогодбата да бъде спряно при нарушаване на тази клауза. Е, и, и спогодбата се вписва в практиката на Европейския съюз в такива случаи предвижда се за управление на рибните запаси, въвеждането на електронен корабен дневник на корабите на брега на Словната класа от 2014 година. Става въпрос и за политическа подкрепа. Нали? Политическа подкрепа от страна на парламента в случая за една страна, която наистина скоро преживя гражданска война, която в момента се възстановява. И големите въпроси за сигурността помирението, политическия диалог се движат добре, е, има, има напредък, е, има е, схема за национално помирение и установяване на истината за последните събития. Наскоро Лорана Кун, генералният секретар на Народния фронт на брега на Славната кост, бе освободен от затвора. И а, Международната общност оказва своята подкрепа на страната предвид положителното развитие на обстановката в нея и, и Европейският съюз чрез тази спогодба прави своето. Благодаря, господин Врес. Благодаря, господин председател. Аз имам един въпрос. Става е въпрос за новите риболовни възможности. Значи става дума за рибата тон. Е, от само себе си се разбира. Но в спогодбата четем, че ако европейски риболовни съдове проявят интерес към друга риболовна дейност, с изключение на посочената член 6, Европейската комисия се консултира с брега на Слоновата кост за евентуално издаване на разрешение за нови риболовни дейности. И моят въпрос е за дребния пелагичен риболов. Ще се отчете ли подобна такава дейност? Благодаря, господин Валеса. Госпожа Левин. Благодаря ви за е, е, експозетата. Много е положително, мисля това, че е, принципите залегнали в новата ни рибностопанска политика вече се прилагат. Е, на практика, що се отнася до правата на човека, разделянето на двата вида подкрепа, т.е. достъп от, от секторна подкрепа, имам един въпрос във връзка с акулата като прилов. Понеже в протокола с Мадагаскар, мисля, беше включен и много положителен момент, а именно, че за първ път е, в протокол от този род бяха упоменати акулите. И ако видим данните от улова, на тях се пада 50, а понякога и повече от 50% от общия улов. Та, в протокола случая с брега на Слоната кост предвижда ли се нещо подобно? Ако не, защо не? Е, що се отнася до аванса или, или таксата, която плащат корабособствениците и нейното нарастване, бихте ли разяснили малко по-подробно, тъй като Виждам, че се запазва количеството 35 евро на тон за рибата тон. Може би а, лицензионните такси са, са увеличени. Бихте ли раз... дали малко повече подробности? Благодаря. Няма други желаящи за изказване. Европейската комисия, моля. Да, благодаря за зададените въпроси. Първо за другите видове. Наистина на лице е механизъм за даване на нови възможности за риболов, но това при наличието на определени предварителни условия, най-напред, разбира се, консултации с иворианската страна, а след това състояние на съответния запас, което е благоприятно е, и съответно пелагични и други видове биха могли да бъдат включени. И трето условие по-нататък е, ще бъде съответното изменение на протокола. Да не забравяме първи член от протокола, е, съгласно който се, се препраща към силно мигриращите видове по първо приложение от Конвенцията за морското право. Значи има условия, които трябва да са на лице, които трябва да са изпълнени, преди да може да се разшири приложното поле на протокола за други видове. Що се отнася до акулите, откровено казано, европейския флот, който е, провежда риболов в е, водите на е, брега на Слоновата кост, не цели акулата, т.е. проблема тук е, е съвсем друг а пък и а, а, парагадните кораби не, не, не са тръгнали към, към а, Гвинейското крайбрежие или, или въобще да, да преследват акули в водите на брига на Слоновата кост. Що се отнася до економическия баланс, а, е, наистина е, е, не сме променили базисната цена 100 евро на тон, от които 35 на тон се плащат от корабособствениците. Единственото, което е изменено, са авансите, когато корабособственикът иска разрешително за да лувува във водите на брега на слоновата кост. Значи аванса е по-висок от пред досегашните 40%. Трябва да видя в е, примерно глобалната е, значи, да, да видим какво, какво се предвижда като глобална годишна сума в абсолютно изражение е, за грибовете 1390 евро, uh, за парагадните 1960 евро годишно. Виждате, че е по-високо от предвидените суми. А някой друг да желая да се изкаже, не виждам. Следваща точка от дневния ред. Други въпроси? Нямам други въпроси. Освен ако вие нямате нещо и вие нямате. По отношение е, на, на координаторите, нещата се разпределиха както, както е обичайно е, и протокола от заседанието на координаторите смятаме за прият. И съответно следващото заседание ще бъде през е, 10 и 11 юли, 10 е, цял ден, 11 само сутринта. И ако няма друго, да, господин Агнио. Chairman, just very quickly, item 17. Господин председател, съвсем накратко 17-та точка. Какво стана с нея? Не я обсъдихме. Е, отложена за следващото заседание ли е? е да, наистина, когато приехме вчера дневния ред, аз посочих, че 14-та и 17-та точки се отлагат за юлското заседание. И така се прие дневния ред. Така. Ако няма друго, благодаря. Закривам заседанието. Както обичайно, благодаря на преводачите за работата и помощта им. Благодаря.